Що се отнася до Русия, крайната ни цел е санкциите срещу Русия да бъдат отменени. Но за целта и руската страна трябва да предприеме необходимите действия. Ние правим всичко възможно, за да не блокираме разговорите, но на руската страна се пада отговорността да предприеме действия. Ако положението продължи да се влушава, ще се наложи да обмислим възможностите за по-строги санкции. вторият момент, върху който искам да се спра днес. Както може би знаете, председателят на комисията Юнкер ми възложи до есента на едната година да изготвя предложение за преработване или преразглеждане на политиката на Европейския съюз в областта на помощта за държави съседни на Европейския съюз. В тази област е необходима промяна, промяна в посоката Необходимо е да разгледаме политиката в тази област в по-общ контекст. 16 са държавите съседни на Европейския съюз. Сред тях са Беларус и Марокко. Като се имат предвид разликите между тези държави, ще трябва да изготвим общи принципи, като същевременно обаче разработим и решения, отчитащи индивидуалните особености на всяка една от тези държави. Има разлики между тези държави, що се отнася до политиката на партньорство с Европейския съюз. Някои държави се стремят към членство в съюза, други желаят да се дистанцират от нас. А има и такива, които все още не обмислят посоката, в която да поемат, тъй като се намират в положение на криза. Много е важно да поставим ударението и върху нашите, върху европейските интереси. Сред тях са най-вече сигурността, благоденствието, предоставянето на перспективи за гражданите на съседните ни страни ще трябва да намалим същевременно и миграционните потоци към Европа. Във връзка с това е важно в бъдеще да реагираме гъвкаво и най-вече своевременно на събитията в съседните ни държави. Действията, които ще предприемем в тази област, ще бъдат тясно координирани с върховния представител за външната политика и политиката на сигурност, госпожа Федерика Могерини. Ще действаме поетапно. През месец март ще представим така наречената зелена книга, която ще бъде обект на обществени допитвания. През октомври и ноември ще излезем с окончателната редакция на съобщението си. До месец октомври и месец ноември ще бъдат проведени разисквания, които ще дадат своето отражение върху подготовката на срещата на върха на източното партньорство, която ще се проведе в Рига през май тази година ще изготвим неофициален документ с предложения, както и с конкретни цели, които ще бъдат обсъдени на срещата на върха в Рига, ще бъдат и обект на решения, които ще се вземат там. Не бива да се създава впечатлението, че си поставяме различни приоритети, що се отнася до южните и източните ни съседи. Дори, напротив, ще се стремим към равно третиране. Ще се стремим към равно третиране, въпреки че разискванията сред обществеността понякога създават впечатлението, че поставяме ударението по-скоро върху източните ни съседи. Ще се опитам да разсея това впечатление идната седмица по време на посещението си в Марокко. Обръщам се към колегите от националните парламенти. Жан-Клод Юнкер заяви, че през следващите пет години към Европейския съюз няма да се присъединяват нови държави. Това доведе до известно раздразнение сред някои държави. Изявлението на господин Юнкер в никакъв случай не означаваше, че през следващите пет години ще спрем преговорите за присъединяване. Дори напротив, ще работим изключително активно в рамките на тези преговори, ще се опитаме да допринесем за техния напредък. Но опитът от миналото показва, че за преговорите за присъединяване е необходимо известно време. Тоест от техническа гледна точка е малко вероятно в рамките на следващите 5 години да доведем тези преговори до успешен край. Преговорите за присъединяване следва да се разглеждат като процес, процес по разширяването. Не става дума само за приемането на законодателството на Европейския съюз. Става дума за проверка на потенциала на страните кандидатки, както в економическо отношение, така и в социално отношение. Има три области, в които този потенциал може много добре да бъде измерен. Едната от тях включва всички теми, свързани с върховенството на закона. Неведнъж съм казвал, че едно е да се приемат съответните законодателни актове, а съвсем друго е тяхното прилагане – Чудесен пример в това отношение е борбата срещу корупцията. В тази област може да се приемат чудесни законодателни актове. Това е подходът възприен от немалко страни кандидатки, но трябва да обърнем внимание и на това доколко успешно се води действително борбата срещу корупцията там. Друг важен според мен въпрос е економическото развитие на страните кандидатки. Трябва в особено голяма степен да поставим акцента върху економическото развитие. Въпросът за върховенството на закона, за прозрачността, законността, независимостта на съдебната власт, борбата срещу корупцията и организираната престъпност, тези области са в основата на присъединителния процес и присъединителните преговори. С Черна гора започнахме преговори именно по тези глави, глава 23 и 24. Много важно е да се прилагат принципите, които вече упоменах. Много е важно да се привлекат чуждестранни инвестиции към страните кандидатки, но чуждестранните инвеститори няма да проявят готовност да работят там, ако не могат да разчитат на спазването на принципа на законност. Трета много важна област е европейската външна политика и политика на сигурност. И в тази област следва да разглеждаме присъединяването като процес. Това бяха най-важните моменти, върху които исках да се спра. В заключение, нека кажа, че отдаваме особено голямо значение на въпроса за популяризиране на политиката си. Европейският съюз, както и държавите членки, са сред най-големите донори но в немалко държави това не се отчита. Защо? Защото подкрепата, която оказваме в повечето случаи е под формата на бюджетна подкрепа. Или пък предоставяме средства чрез международни организации, като ООН и Червения кръст. Би трябвало да си извлечем съответните полуки. Би трябвало в по-голяма степен да популяризираме политиката си сред гражданите на засегнатите държави трябва ясно да заявим, че Европейският съюз е онзи, който проявява ангажираност, и воля да допринесе за качеството на живот на гражданите на съответните държави. Още веднъж се обръщам към представителите на националните парламенти. Призовавам ви да работите на национално равнище, не само за по-нататъчното провеждане на разискванията, но и за популяризирането на присъединителния процес. Към момента той не се ползва с особено голяма популярност, ако съдим по проучванията на Евробарометър. Не би трябвало да залагаме на темпа на провеждане на преговорите, а на качеството на преговорния процес не би трябвало гражданите на страните кандидатки да остават с впечатлението, че гледаме на тях като на финансово бреме. Всяка нова държава членка следва да се разглежда не като финансово бреме, а като повод за градивна работа, като възможност за обогатяване на Европейския съюз. За това и трябва да работим за подобряването на економическото развитие в страните кандидатки. Така те ще могат още от първия ден на своето членство да бъдат пълноценни членове на европейското семейство. Благодаря, господин комисар. Моля всички колеги за разбиране. Ще трябва справедливо да разпределим времето за изказване. За това предлагам всеки да се вмества в рамките на две минути. Първо ще даваме думата на представител на национален парламент, след това на член на Европейския парламент. Като ще има известни ограничения. Това въжи както за това разискване, така и за разискванията с госпожа Могерини. Няма да можем да дадем възможност на едни и същи колеги да се изкажат и по двете точки. Първи има думата представител на Латвийския парламент. Uh, Благодаря, господин комисар Хан. Както знаете, за Латвия един от приоритетите на нашето председателство е източното партньорство. И сред нашите цели е, са основните цели на Европейския съюз, второ подкрепа е, за страните партньори и трето да осигурим много високо ниво на ангажираност и участие на страните членки на срещата на върха в Рига. Говорихме и за промените, които е необходимо да бъдат извършвани в партньорството, за отделните програми, за целенасочеността им, за пригаждането им спрямо обстоятелствата. И сега говоря, споменахте изток и юга. И искам да цитирам бившия е, външен министр на Польша, господин Стикорски, че европейските страни а, са те имат съседи на изток и на запад, но тези от изток искат да влязат в Европейския съюз, докато тези от юга не. Така че ние трябва да работим и с двете страни, и то според различните им интереси. Благодаря. Благодаря, господин председател. Господин комисар, това е господин Преда. Мисля, че отлична идея да осъществяваме този обмен на мнения с националните парламенти. Поздравления за всички представители тук. Сега говорим и за съседството, и за разширяването на Европейския съюз. Искам да кажа две думи за съседството на Европейския съюз, съседните страни. Не следва да забравяме, че агресията на Русия в Украина е един факт, с който не можем да приемем – От друга страна, в последните дни е, сме твърде обезпокоени от това, е, което е, се случва с, в Русия Абхазия, отношенията там. Смятам, че трябва да отделим известно време и на тази тема. И накрая, резултатите, които току-що са обявени в Молдова можем само да приветстваме положителните резултати на проевропейските партии в изборите там. А що се отнася до разширяването, господин комисар, искам да ви поздравя за усилията да изчистите, да изясните позицията на Европейския съюз, защото обществото има нужда именно от това и да има нужда да разбира колко голямо значение отделяме ние на тази политика. Тя, освен че е успешна, е и много добър инструмент за преустройство в съседските страни. Естествено, всяка страна ще бъде оценявана според достоинствата си, според това, което е постигнала за изпълняване на критериите от Копенхаген. Ние, разбира се, винаги е, поддържаме и своите ангажименти, които бяха приети в, на срещата в е, Солон. Благодаря за вниманието. Merci, Monsieur le Président, cher Elmar. Monsieur le Commissaire. Следващия оратор, благодаря. Благодаря, че сте сред нас. Това е госпожа Гуйгу. За политиката на съседство. Съжалявам, че е, новата комисия остави недостатъчно ясен е, ресора за съседство и за разширяване. Смятам, че ние трябва да оставим достатъчно отворени врати е, за кандидатите, да не ги обезкуражаваме и да даваме достатъчно възможности за разширяване на страните от нашето съседство, което в момента не е направено. Мисля, че трябва много ясно да се прави разлика между двете, двата процеса. За... Имаме много конкретика в нашите отношения с нашите съседни страни. Искам да сложа акцент върху необходимостта на това да се работи с спрямо всяка конкретна страна. За Балканите съм съгласна с вас, че е изключително важно да има критерии за върховенство на закона. Аз лично съм много впечатлена от тяхното желание и готовност да извършват реформи. И искам да коментирам все пак. Балканите е, са на изток, но те са и на юг. Те са част от е, средиземноморската цивилизация. И в такъв смисъл те имат и стратегическа е, позиция в Европа и за иммиграцията, и за сигурността, и за енергетиката, за мира и сигурността. Тоест, ние трябва да бъдем изключително бдителни и в националните парламенти, е, че е, да внимаваме тази политика да се развива във всички те измерения, както към съседните страни, така и към страните кандидатки. Благодаря. Господин председател, господин комисар, благодаря още веднъж за това, че ни дадохте разяснения във връзка с политиката на разширяване. Неудачните изказвания на господин Юнкер предизвикаха раздразнение у немалко държави. Би било добре, ако той изобщо не беше правило подобни изключително неудачни изказвания. Тук в парламента сме на мнение, че е необходимо да се положат по-големи усилия, по-големи усилия от страна на държавите, стремящи се към членство в Европейския съюз, но и от страна на Европейския съюз в лицето на комисията, парламента и отделните политически групи в парламента. Събитията в Сърбия, Черна гора и Албания са изключително окоръжаващи. Има области, в които има все още доста какво да се направи, като например облегчаването на визовия режим за Косово. Приветствам нашите приятели в Молдова с ам, победата, която удържа проевропейската коалиция, макар и да не бе много голяма разликата между нейния резултат и този на противниците им, Въпреки репресивните мерки от страна на Русия, проевропейската коалиция успя да удържи победа, нещо, което според мен е достойно за уважение. Нека накратко се спра върху политиката на добросъседство и по-точно върху Украина. Украина се нуждае от нашата економическа подкрепа, както и от сътрудничество на политическо ниво, за да може да осъществи необходимите реформи. Вече бяха проведени демократични избори. Това е една добра отправна точка, но те първа предстои да се проведат същински реформи. Нито Киев, нито Европейският съюз трябва да позволяват да бъдат сплашвани от когото и да било. Русия трябва най-накрая да изтегли войските си от територията на Украина. Нямам ли повече време? Добре, приключвам. Украинското правителство, както и гражданите на площад Майдан, ясно заявиха волята си за проевропейски курс. Господин Порошенко вчера в интервю заяви, че Украина има право да кандидатства за членство, но че сега не е моментът. Напълно съм съгласен. Herr Fleckenstein, Председателят, благодаря господин Флекенштайн. За първи път чувам от вас, че сте раздраз... че сте, извинете, притеснен, защото Вашингтон е раздразнен. Господин Карл Шварценберг. Folgendes wäre äh, vielleicht zu sagen, wenn der Herr Kommissar Hahn gesprochen hat über die Erweiterung, Комисар Хан говори за процеса на разширяване. Заяви, че най-вече страните от Западните Балкани ще трябва да се доближат до Европейския съюз в економическо отношение. Трябва да кажа, че процесът на присъединяване и економическото развитие са като скачени съдове. Мога да ви дам за пример Чешката република. Там също имаше необходимост от инвестиции. Има такава необходимост, като се вземе предвид и високия процент на безработица в повечето от държавите на Западните Балкани. Но инвестиции са възможни единствено когато инвеститорите имат достъп до пазара и се чувстват сигурни. Т.е. за да има инвестиции, трябва да се реши въпросът със сигурността в държавите на Западните Балкани. Инвеститорите имат нужда и от по-големи пазари, от достъп до пазари. Ако няма сигурност и няма достъп до по-големи пазари, просто няма да има инвестиции. Не можем обаче без инвестиции да очакваме просто е и така да се изгради благоденствие. За целта трябва да предприемем нещо. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Комисар Хането тук съм. Ние всички сме до някъде обезпокоени от предстоящите зимни месеци. Какво може да стане да, да ескалира положението от страна на Русия по отношение на Украина, особено ако се насочи към Мариупол и създаде е, сухопътен коридор. Но аз бих искал да чуя мнението ви за коментари в украинската преса на изявление на вашия началник, да кажем, госпожа Могерини, която говори за автономен статут, за автономия на района Донбас. Това публикация в австрийския печат. А пък председателя на съвета Ван Ромпой в изказване пред учебното заведение Сианс По говори за своеобразна регионализация бихте ли коментирал? Що се отнася до Либия, разбира се, никой не съжалява за това, че бруталният режим на Кадафи вече го няма, но няма съмнение също така, че по-настоящем страната е крайно дестабилизирана и сме е, особено обезпокоени от е, финансовата подкрепа на Катар за ислямските фундаменталисти в е, Триполи, което би довело до фактическо разделение на страната как би могъл да се намеси Европейския съюз. Що за нас е до е, Черна гора, аз съм докладчик за тази страна. Е, с нея бих е, могъл да кажа, можем да се похвалим. Но за Сърбия, да, да ви попитам, е, тревожиме положението. Може ли тя да си остане най-добрият приятел, да се каже, на Русия? Особено предвид е, ескалирането на положението в Украина. Е, и да не се присъедини към санкциите на ЕС, на САЩ е, срещу Русия. Двусмислено е положението, е, е, позицията на, на Сърбия по отношение на анексирането на, на Крим и така нататък. И дали е направило достатъчно сръбското правителство, за, за да заклейми воинствените изказвания на Войслав Шешил наскоро, които, прочем, тук в Европейския парламент обсъждахме миналата седмица. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Profit de această ocazie pentru a vă aduce la cunoștință. Благодаря, господин председател. Господин комисар, възползвам се от възможността да да ви уведомя, че за Румъния е, разширяването на Европейския съюз все така ще остава приоритетна задача, за да се утвърждава мира и стабилността в съседните нам райони. Е, Украина, е, Румъния, извинете, активно ще участва в всички дипломатически усилия по отношение на Молдова. Ние бихме искали европейската перспектива на Република Молдова да бъде недвусмислено потвърдена понеже тази перспектива е съдбовен избор на Молдова. Необходимо е, следователно, Молдова да бъде активно подкрепена не само от нас, не само от Румъния, а и от други държави членки на Съюза. Благодаря. Извинявайте, господин председател, аз остана с впечатление, че координаторите първи ще получат думата. Благодаря на комисаря Хан за поясненията, които ни даде и за това, че от неговото изказване стана ясно, че изявленията на председателя на комисията Юнкер не бива да се тълкуват като спиране някакво на процеса на разширяване. Това, това е изключително важно уточнение, според мен. Освен това, смятам, че е много важно при преработката на политиката на добросъседство да се отдаде особено внимание на това, че всяка страна е различна, има своята специфика. Всяка страна съответно следва е, да бъде обект на специфичен подход. И накрая бих искал да се възползвам от оставащите ми секунди да обърна вниманието ви на положението в Тунис. По повод на наблюдението на изборите, мисията по настоящем работи в Тунис. До сега са преминати два етапа на избирателния процес законодателни избори за законодателно събрание и първи кръг на президентски избори и нещата се развиват прекрасно и а, а, властите и, и, и тунизийското общество, можем да кажем, а, проявяват а, достойна с възхищение и привързаност към демократизацията, откритостта, прозрачността. Предстои третата, последна фаза на, на избирателния процес, втори кръг на президентските избори. Нещата вероятно ще бъдат малко по-трудни тук, предвид неизбежната политическа поляризация, но аз съм обнадеждена. Наистина смятам, че е, процесът ще продължи да се развива все така положително. Ето защо аз е, е, препоръчвам на всички ви да се запознаят с тунизийския случай. Благодаря. Благодаря ви, Елмар. Господин комисар, уважаеми колеги, в източните наши съседи, е, Русия активно развива проект альтернативен на Европейския съюз, така наречения Евразийски економически е, съюз. Една организация е, фантом, която във всеки случай ще насажда старите тоталитарни руски традиции. И следва да бъдем крайно предпазливи предвид евентуални официални отношения с а, а, тази фалшива организация. Що се отнася до Западните Балкани, а, ние сме най-вече обезпокоени от позицията на Сърбия по отношение на общата политика на Европейския съюз в областта на външните отношения и сигурността. Да вземем позицията на Сърбия по отношение на Украина. Сърбия подкрепи най-общо териториалната цялост на Украина но не гласува в Генералната асамблея на ООН, когато почти единодушно бе приета съответната резолюция. Сърбия не подкрепи ограничителните мерки на Европейския съюз предвид агресията на Русия срещу Украина и общо взето общо, общо взето а, а, Сърбия не изпълнява а, изискването по мандата за водене на преговори с Европейския съюз за повишаване на а, съответствието на външната си политика с тази на Европейския съюз. И какви са фактически практическите съображения, очевидно такива са на лице, е, сръбската страна да поддържа политико-економическите си отношения с Русия. Господин комисар, не виждате ли някаква опасност в този двояк, да го наречем, подход на, на, на двата аршина от страна Сърбия? Благодаря. Благодаря, господин председател. Изявлението на господин Юнкер, според което през идните пет години няма да има разширяване е, на Съюза, е имала за цел преди всичко да бъдат успокоени духовете в Европейския съюз. Но също така е, разбирам и е, обесърчеността на народите на съответните страни, които се стремят към европейска интеграция. Господин комисар, Европейският е, парламент е, прие е, резолюция по отношение на, на Турция и отношенията между Турция и Кипър и Не знам дали Европейската комисия наистина отчита факта, че тази резолюция е, е приета. Запознат ли сте с изявленията на турските официални е, представители, е, доста унизителни бих е, казал, в смисъл, че и тази резолюция, както всички предшестващи, ще си остане празен звук. Бих искал да кажа, че Европа се натъква на сериозни проблеми в съседните на нея райони, включително турско-кипърския, но общо взето оставам с общо впечатление, че Европейски съюз не гледа достатъчно сериозно на своята външно-политическа роля – в качеството си на комисар, вие смятате ли, че Европейският съюз може да играе някаква смислена, е, значима роля? Държите ли сметка за е, критериите, които следва да изпълняват определени страни? Наблюдавате ли процесите в тези страни Та наистина е, сериозно да се надяваме на някакво разрешаване на съществуващите проблеми. Благодаря. широки кръгове сред германската общественост, както и в политическите среди, са силно разочаровани от посоката, в която е поела политиката спрямо Русия. Новото правителство първоначално възнамеряваше да задълбочи партньорството за модернизиране. А действията на Русия спрямо Украина доведоха до огромна загуба на доверие. В момента сме свидетели на промени в руската политика. В миналото Русия смяташе присъединяването на дадена държава към НАТО за провокация. Не смяташе обаче, че Европейският съюз е източник на опасност. Към момента Русия явно е на мнение, че дори изключването на споразумение за асоцииране е провокация. Провокация, която е последвана от изключително голям натиск от страна на Русия в економическо, политическо, дори военно отношение. съседните на Европейския съюз държави в резултат от тези промени в политиката на Русия са, се намират в съвършено нова ситуация. Какво смятате да предприемете вие, за да се справите с това съвършено ново положение? Явно отделните държави проявяват в различна степен готовност за налагането на санкции на Русия. Но санкциите са единствената альтернатива на военните действия. Това е общата позиция на държавите членки. Какво ще предприемете обаче, ако настъпят промени в тази обща позиция? През месец март едната година трябва да вземем съответните решения за допълнителни санкции. През месец септември ще трябва да бъде взето окончателното решение. Не можем да продължим с досегашната си стратегия. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря ви и аз, наред с останалите си колеги, за разясненията, които дадохте във връзка с неудачното изявление на господин Юнкер, което бе изтълкувано като спиране на присъединителния процес през следващите пет години. Радвам се, че вие не сте на това мнение тъй като ако спре присъединителният процес, това до голяма степен ще демотивира страните от Западните Балкани, например. Заявихте, че присъединителният процес не се ползва с особена популярност в държавите членки на Европейския съюз, най-вече в държавата, от която сме ние двамата с вас. Но Както вие съвсем правилно заявихте, усилия трябва да се полагат както от страните кандидатки, така и от Европейския съюз. В Европейската комисия ще трябва да се усъвместят интересите в областта на енергетиката и правата на човека. Узнах, че миналата седмица заместник председателят на комисията господин Шевчович е бил в Азербайджан. Там е бил прият много радушно от президента Алиев, който е приветствал доброто сътрудничество в областта на енергетиката между Азербайджан и Европейския съюз. Заявил е, че Европейският съюз е стратегически партньор за Азербайджан в този сектор. Същевременно обаче това е една изключително авторитарна държава. Една от лауреатките за наградата Сахаров, Лена Юнос, е правозащитник в Азербайджан. В момента тя се намира в затвора. Миналата седмица седмица разговаряхме с дъщеря и която ни описа в какво тежко положение се намират майка и баща и който също е в затвора. Предприехме всичко възможно, за да посетим Лена Юнос в затвора, но до момента не сме получили разрешение от азербайджанското правителство. Няма усъвместяване, според мен, на действията на господин Шевчович и интересите на Европейския съюз и Европейския парламент в областта на правата на човека. Как ще допринесете за това да не се отдава приоритет на интересите ни в областта на енергетиката спрямо тези в областта на правата на човека? Сарио. Благодаря, господин председател. Що се отнася до политиката на добросъседство. Бих искал да знам какво е вашето мнение в отношение на Тунис. Тунис е приятелска нам държава, която преминава е, съдбовен момент в историята си. И както изказала се току-що колега, аз имах е, е, честа да участвам в мисията за наблюдение на изборите. И можахме да констатираме, че първия тур на президентските, а и законодателните избори бяха произведени в атмосфера на прозрачност, на, на конструктивно гражданско участие, независимо от известното напрежение между кандидатите. Но бих искал да ви е, попитам. Е, всички подчертават, че Тунис се нуждае от е, сериозна социално-економическа подкрепа за изграждане на самата държава. Как ще се намеси Европейският съюз? С какви програми? А Необходима е мащабна програма, бих казал, в подкрепа на демократичния процес в Тунис Предвид, от друга страна, крайно тежкото положение, в което се намира целият Магреб. Бих искал да засегна последните административни и съдебни реформи в бор... с оглед борбата на... срещу корупцията в балканските, западно-балканските страни. И как гледате вие на Албания, на напредъка постигнат в тази страна? Какво очаквате и как бихме могли да помогнем и на Албания в процеса на реформи, особено на съдебната система, тъй като тя поражда известни въпроси във връзка с мисията на Еолекс в Косово. Благодаря ви за многобройните изказвания. Съдейки по изказванията ви, смятам, че няма големи разлики в позициите ви. Що се отнася до политиката на добросъседство, надявам се, че достатъчно ясно заявих, че трябва да отчитаме индивидуалните особености на страните съседни на Европейския съюз тъй като те преследват различни интереси в областта на сътрудничеството си с Съюза. Най-вече, що се отнася до южните съседки на Европейския съюз, източните съседки на Европейския съюз, извинете, има големи разлики между тези държави. Украина, Молдова и Грузия ясно са заявили волята си за членство в Европейския съюз. А други държави, наши източни съседки настояват поредица съображения към момента да се дистанцират. Южните съседки на Европейския съюз не проявяват воля за членство, но и спрямо тези държави има различни възможности за установяване на сътрудничество. С други думи, подходът ни трябва да отчита особеностите на отделните държави. Трябва ясно да заявим спрямо съседните на Съюза страни, че става дума за съвместно съществуване, съвместно съществуване на основата на партньорство. Не бива да се стига до положение, при което Европейският съюз поставя условия. Тези условия не се изпълняват. Въпреки това обаче се предоставя финансиране по европейския бюджет и нашите съседни държави от своя страна трябва да заявят своите интереси. Ние ще трябва да проверим как да ги усъвместим с нашите. В рамките на партньорството ни с тези страни няма нищо окончателно и те от своя страна трябва да проявяват гъвкавост и интерес към политика на добросъседство. Показаното от господин Карл Шварценберг, според мен, економическото развитие привлекателността за чуждестранни инвестиции са неразривно свързани с спазването на принципите на правовата държава. Принципите на правовата държава не бива само да се декларират на хартия. Както знаем, хартията проявява огромно търпение. Тези принципи трябва да се спазват. Тяхното спазване трябва редовно да се проверява. Затова по-скоро съм склонен да говоря за процес, а не толкова за преговорите за присъединяване, които се провеждат в рамките на процеса. Съобразно възможностите на Европейския съюз, възползвайки се от инструментите, с които разполагаме, като например Европейската инвестиционна банка или Европейската банка за възстановяване и развитие, трябва да създадем възможности за економическо развитие в съответните държави. Ще трябва да подпомогнем економическото им развитие чрез съответното финансиране. Разбира се, ако не предприемем действия, няма да се стигне до никакви промени, но трябва да отчетем неразривната връзка между доброто економическо развитие и спазването на принципите на правовата държава. Доброто економическо развитие е възможно единствено тогава, когато са въведени ясни принципи на правовата държава. В някои от съответните държави Единствено декларациите, свързани с правовата държава и с спазването на нейните принципи, може би не се осъзнават толкова добре от отделните граждани, тъй като не се посочва ясно, че правовата държава води и до добро економическо развитие. По въпроса за позицията на, Европей... на Европейския съюз относно децентрализацията в Украина. Позицията ни е съвсем ясна – на Украина се пада отговорността да вземе решението за това как да проведе процеса на децентрализация. Украина като суверенна държава следва да вземе необходимото решение по отношение на източна Украина. Европа и международната общност отдават голямо значение на териториалния суверенитет на отделните държави. Териториалният суверенитет предполага и правото на тези държави да вземат самостоятелно решение за структурата си. С други думи, на украинското правителство се пада решението за това как конкретно да проведе процеса на децентрализация. Нашите изисквания съвпадат с целите на украинското правителство в областта на децентрализацията. А що се отнася до символите от миналото, бих препоръчал да се постигне известно равновесие. От една страна трябва да сме открити, да наричаме нещата с истинските им имена, но от друга страна не винаги следва да придаваме и особена публичност на някои свои възгледи. Трябва да постигнем подходящия баланс. Не бива да прикриваме нищо, трябва да сме напълно открити, Същевременно обаче не бива да сме напълно открити по всички въпроси. По въпроса за Тунис и редица други държави и това как да ги подкрепяме в бъдеще. Трябва да ги подкрепяме економически, но също толкова важно е да подкрепяме и процеса на изграждането и укрепването на гражданското общество в тези страни. Гражданското общество е не само платформа, то е в основата на функционирането на едно демократично общество. По въпроса за Азербайджан ще бъда съвсем честен. Възможно е представители на Европейския съюз да са посетили, например, Китай, след това в пресата или по медиите да се каже, че са били прияти радушно. Това, че са били прияти радушно, не означава, че не са били обсъдени и някои други важни въпроси. Понякога онова, което официално чуваме и четем по медиите, не винаги съответства и на онова, което действително е било обсъдено. В случая са били обсъдени въпроси от областта на енергетиката, но сигурно са били обсъдени и други теми. Според мен Европейският съюз действа по-съгласувано от някои национални правителства. Не рядко се казва, че имаме инструменти за намеса във всичко, ние се възползваме от тези свои инструменти, възползваме се от тях, за да поставяме на дневен ред определени въпроси. Русия. Мисля, че Русия сама си налага особено тежки санкции. Налага си ги, тъй като стигна до положението, в което се намира в момента. Тежко е положението на пазарите в Русия, продължава да се обесценява руската рубла, в тежко положение се намират и руските дружества листвани на борсата. Ясно е какво е финансовото състояние на Русия в момента. Надявам се в скоро време да се възцари здравият разум Надявам се в скоро време да имаме възможности за разговори, но, както казах, на Русия се пада отговорността да предприеме действия. Към момента няма какво повече да се каже по този въпрос. Турция. Федерика Могерини и аз Идния понеделник ще бъдем на посещение в Турция. Така ще отправим ясен сигнал. Тази седмица в петък ще бъдем в Сараево. Ще отправим ясен сигнал за това, че тясно координираме действията си, че двете ни служби тясно си сътрудничат помежду си. Сърбия това въжи и за всички останали държави, стремящи се към доближаване към Европейския съюз. Темпа на доближаването се определя от съответните държави. Доближаването до начина на мислене, до начина на действие на Европейския съюз в областта на външната политика и политиката на сигурност, това е процес, за който окончателното решение вземат съответните страни в качеството си на суверенни държави. Крайната цел е те да усъвместят, да съгласуват своите политики в отделни области с тези на Европейския съюз. Темпът на този процес се задава от държавите членки – Важно е, че Европейският съюз в почти всички държави, които обсъдихме до тук, е основният им економически партньор. В Сърбия, например, две трети от всички чуждестранни инвестиции са от държави членки на Европейския съюз. Делът на инвестициите от Русия е 2-4%. Две трети от износа на тези държави е към Европейския съюз. Ясно е за всички заинтересовани страни, къде се концентрират интересите на тези държави. Понякога темпът им на доближаване към нас е по-бърз, понякога по-бавен. Нека кажа нещо по адрес на Русия. Бе заявено, че Европейският съюз е проект насочен към установяването и поддържането на мира. Мисля, че с ежедневните си действия постоянно засвидетелстваме това. Никой няма нужда да се страхува от нас. Дори напротив, ние сме готови мирно да съжителстваме с съседите си, да допринасяме за тяхното економическо развитие, да дадем на гражданите им перспектива за благоденствие. Имам предвид и държави като Русия. Това е в основата на политиката ни спрямо тези държави. Бихме искали и те да провеждат подобна политика спрямо нас. Председателят, благодаря ви, господин комисар. Това няма да е последната ни среща. Смятам, че въпросът с политиката на присъединяване ще продължи да бъде на дневен ред, тъй като това е една от най-успешните политики на Европейския съюз. Тя обаче трябва да е съгласувана. В противен случай няма да бъдат постигнати целите й. Важно е да наблегнем на това, че държавите кандидатки сами определят темпа на доближаването си към Европейския съюз, сами определят темпа на провеждането на реформи. Много е важно Европейският съюз от своя страна да действа съгласувано, да предприема обща политика спрямо съседните си държави. Само така ще сме в състояние да вземаме решения, само така ще бъдем вземани на сериозно. И само така ще укрепим и потенциала си за интеграция. Благодаря ти, Йоханес, и довиждане. Thank you. Госпожи и господа, приветствам с добре дошла заместник председателката на Европейската комисия и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Няма да се впускам в дълги изказвания, за да не губя от ценното ни време. Опитът ни до тук показва, че всеки, който се изказва по-кратко, дава възможност на други колеги да се изкажат. В 17 часа, най-късно в 17 часа, госпожа Могерини трябва да ни напусне. Затова предлагам да се изказваме в рамките по на минута и половина. Разбира се, това ограничение не въжи за вас, госпожо Могерини. Давам думата на госпожа Могерини. Thank you very much. Actually, I will... Uh, Благодаря. Следващото ми заседание в Европейската комисия започва в 5, така че може би ще се наложи да изляза от тук малко преди 5. Много съжалявам, но а, беше установен този график за работата ни днес, така че няма как. Първо, благодаря много за поканата днес. Е, така имам възможност да осъществя е, своята ежеседмична среща е, между Комисията и Европейския парламент, а също така и да обменим мнения с делегациите от националните парламенти, което за мен е много интересно. Аз е, участвах в подобна среща, в подобен формат, макар че малко по-различна, в Рим, с е, някои от е, делегациите от националните парламенти. Виждала съм се с други по време на моите визити в страните членки. Първо, нека да кажа, че високо оценявам стратегическия ви подход на работа тук. Знам, че работния документ ще го обсъждате утре, не днес, но ще си позволя да го цитирам от време на време или да се позовавам на него. Защото там се съдържат и някои компоненти от моята работа от първите ми седмици, а и това, което предвиждам да се случи в бъдещите, близките седмици и месеци. В док Комента, който ще обсъждате утре, той започва с необходимостта да се променя политическата среда и обстановката на сигурност. Също това се говори какво трябва да направи Европейския съюз, за да има съответна репутация като основен участник в този процес. После се коментира стратегията по отношение на засилване на европейския политически и правов ред, отношенията с съседните страни и с останалата част от света. Говори се за НАТО, за ключови събития за следващата година. Но нека да кажа първо, нека да кажа, че според мен има потенциал за много силно партньорство в света в близките няколко години. Сигурността, политическата среда в Европа и в целия свят се промени кардинално от последната версия на Европейската стратегия за сигурност. Сигурността и мира, когато се изготвяше тази стратегия, бяха основополагащи елементи от е, политическия живот в Европа. А ето сега, след известно време, се намираме в напълно различно положение и на изток, и на юг, и в останалата част от света, и в е, европейската територия. Знам, че ще коментирате неизбежно основните кризи, които се случват в е, нашата в нашия регион. За това аз ще говоря малко повече за нашите предизвикателства у дома. Какво е необходимо, за да можем да се справяме с тях и е, във вътрешните си работи навън ние трябва да започнем с себе си, защото ако нямаме анализ на заплахите, предизвикателствата, но и на възможностите, които имаме, ще е по-трудно, а и е, вероятно невъзможно да бъдем достатъчно ефективни и да имаме репутации на регионално и на световно ниво. Тоест трябва да започнем от себе си, да започнем от Брюксел, от е, своите столици, затова ми се струва, че тук тази смесен формат на депутати от Европейския парламент и националните парламенти е много ценно. Трябва да подхождаме и на европейско ниво, и на национално ниво, да следваме различни пътища, но с в сходна посока, с цел да оформяме една обща визия. Знам, че се очаква много от преразглеждането на някои е, политики. Първо, е, стратегията за европейска сигурност в близките няколко месеца ще представя формата, т.е. по какъв начин предвиждаме да работим по новата е, стратегия за европейска сигурност. През 2013 година, декември, на срещата на върха бе даден мандат за изготвяне на доклад по тази тематика. Това трябва да направя през юни идващата година. Като ще се опитам този процес, процеса на изготвяне на доклада да бъде пределно открит и за гражданското общество, и за Европейския парламент, и за представителите на отбранителната общност и Председателят коментира извън микрофон. Има достатъчно кризи и няма да засягаме и тази тема. Но, Следващите месеци и най-късно през юни ще представя формата за преразглеждане на стратегията за европейска сигурност. Ние имаме нужда не само от нов документ – Имаме нужда от нов поглед към тези приоритети и предизвикателства между нас, европейските, европейците, и какви ще са политическите инструменти, които можем да използваме за справяне с тези проблеми. Също така искам да се проведе и дебат дали е необходимо да се изготвя европейска стратегия за сигурност или европейска е, външна политика, която да включва и стратегията за сигурност, но да не се ограничава само до нея. Защото вие знаете много добре, по-добре от мен дори, че съществуват и вътрешни и външни предизвикателства и те са взаимосвързани по, по такъв начин, че не е толкова лесно и не е възможно да бъдат разделени. Трябва да координираме вътрешните аспекти на своята политика с външните такива. И именно за мен това е основна задача, както е задача и за комисията, и, и за съвета. Тоест и тези две страни от моята дейност. Аз се занимавам и с една трета дейност, т.е. Европейската агенция за отбрана, която някъде се загуби в цялата тематика, но трябва да се занимаем и с нея и то е достатъчно последователно. Т.е. трябва да има координация между вътрешните, външната и вътрешна политика на национално ниво. Това е много добре известно на националните депутати, но такава координация трябва да има и на европейско ниво. Малко преди 5 ще изляза от тук, защото в 5 ще председателствам първия офици... първото официално заседание на комисарите, които се занимават с въпросите на външната политика, включително Русия и ще е, присъства и комисара за, по енергетика, комисаря отговарящ за търговията и други. Тоест е, да направим така, че инициативите от страна на комисията да върват в е, една посока и да използват максимален набор от инструменти. Същото се отнася и за съвета. Аз ще председателствам не само съвета, срещата на мърха на министрите е, за отбрана, но също и за търговия и военните министри и, и, и още един четвърти формат на срещата на върха. Защото е, ние трябва да координираме и въпросите, свързани и с е, миграция, които пък, е, миграцията, които пък са от ресора на министрите на вътрешните работи, т.е. да можем да смесваме основни съображения както от външната си политика, така и от вътрешната. Няма да се впускам в големи подробности, защото не се съмнявам, че има много заявки за изказвания и колегите няма да бъдат удовлетворени. Ние трябва да а, използваме в максимална степен а, всички инструменти, които имаме е, налични, които не са никак малко и с, имат а, директно отношение към въпрос. Има някои инструменти, които до сега не са били използвани, може би по проблеми, които идват от националните държави или от комисията. А, и се надявам да успеем да работим съвместно между националните парламенти и Европейския парламент, така че да могат да се преодолеят някои, е, така да се каже, ограничения в използването на инструментите, които ни предоставя Лисабонския договор. Също така съм е, наясно, че е необходимо да се направи преглед на службата за външна дейност. Е, Поех този ангажимент, мисля, в същата зала преди няколко месеца. Миналата година бе предложен един а, е, такъв а, е, преглед. Имаше съвсем конкретни предложения да се разгледа не само начина на работа на службата, но и на съответните делегации по света. Във всички случаи има какво да се направи и в повече за нашето присъствие по света, за да можем да бъдем максимално ефективни. Също така е необходимо да интензифицираме работата не само с Европейския парламент, това ми е много приятно, но и с националните парламенти. Според мен има потенциал и в този формат, и в други, който потенциал и за мен, и за вас, надявам се. И накрая няколко коментара. Първо, е, вие е, дискутирахте с комисар е, Хан, е, той спомена визитата в Сараево, е, също планирани посещения в Турция, с други комисари също планираме посещения, е, среща, в Турция ще пътува и комисар Стелианидес. Ще посетим някои от лагерите за беженци. Смятам, че това е част от новия подход на работа на комисията. И се опитваме в максимална степен да координираме работата си и да изпратим едно общо послание. За това и ще осъществяваме подобни съвместни визити и ще търсим обща реакция, защото за мен е изключително разочароващо, когато Брюксел каже, ами ние от комисията или ние от съвета или така нататък. Ние трябва да използваме инструментите максимално ефективно. С комисар Хан общата ни, първата ни обща визита ще бъде в Сараево. Той ви говори за необходимостта да работим и е, по процеса на разширяване. Сериозно, последователно. Първо е, с е, Западните Балкани. Това е региона, където ние можем да осъществим много. Не само ние, разбира се. И то да го направим по един интересен и удовлетворителен за нашите партньори начин. А, и този процес да е в, от полза за всички европейци. Ако трябва да направя списък с приоритетите си, мисля, че ще начертая едни кръгове, като започна с страните в западна, от Западните Балкани и Турция, които са страните, които са най-близо до нас. Там е необходимо да направим основни стъпки, разбира се, с ръководството на тези страни. Затова и отиваме в Сараево, за да видим дали новото ръководство на Босна и Херцеговина има политическа воля да влиза в този процес с Европейския съюз. После втория кръг е нашия, нашето южно-юго-источно съседство, нашите съседи от тези страни на юг и на юго-исток. Там съществуват и приоритети от гледна точка на сигурността. Ние трябва да присъстваме или да се интересуваме от региони, е, където да имаме не само действие, но и чисто политическо присъствие, примерно Африка. Основен, тя е основен елемент от нашето съседство, макар да не е непосредствено видима защото след оттатък пустинята е една огромна част от айсберга, която ние не виждаме от южните си граници. И през 2015 година ще работим по два основни компонента. Нашия ангажимент за работа на световно ниво, там трябва да бъдем пределно последователни – Европейската комисия, Европейския съвет, Европейския парламент, а и националните парламенти и правителства могат да търсят и да допринесат за промяна на световно ниво за програмата за развитие след 2015. И свързано с това са и преговорите за борба с климатичните промени. Тези два е, компонента не са само два аспекта от нашите ангажименти, а реално основни, основни е, компоненти на добавената стойност, която ние носим на световно ниво. Ние имаме репутация, имаме опит, а и надяваме се можем да играем една водеща роля. Като по този начин Европейския съюз може е, много ясно да оказва своето влияние върху плановете, програмата за развитие на световно ниво, включително и за околната среда. Има много проблеми, но ние трябва да слагаме акцент върху положителните стъпки и решения, които ние можем да предложим от регионално ниво, да ги изнесем на световно ниво. И нашия потенциал в такъв смисъл съвсем не е малък. И много се изненадвам, че на моменти ние всъщност дори не си даваме сметка колко огромен е нашия потенциал, колко много инструменти имаме ако имаме политическа воля да ги използваме. Благодаря. Благодаря. Мисля, че трябва да ви дадем възможност да не закъснеете за следващото си заседание. Това заседание с комисарите ние го чакаме от 5 години. Е, и това е една от причините, всъщност, по които бе създаден и, и вашия пост, госпожа Могерини и, и е, цялата външна служба на Съюза. Господин Бащинаро. Благодаря, господин председател. Госпожо върховен представител, заместник председател на Европейската комисия, два въпроса първо, имайки предвид, е, че кога възнамерявате да отговорите на въпроса на Европейския парламент за обвиненията в корупция е, във връзка с мисията Еолекс в Косово? И на второ място в тази връзка смятате ли, че господин Жаке е все така е, най-подходящия човек, да преработи мандата на Еолекс, след като той е негов автор от 2008 година. И в качеството ви на координатор е, на външнополитическите действия на Съюза и предвид заседанието, което ви предстои с комисарите, какво ще е посланието, което ще отправите към комисарите по повод на Южен поток, имайки предвид, че въпросът засяга и външните работи, и сигурността, и разширяването? И имайки предвид, че от една страна в Черно море край бреговете на е, България продължава строителството по Южен поток, но не и на сушата, Сърбия се ангажира да започне строителството като страна кандидатка. Унгария също подкрепя Южен поток. Австрия все още се колеба. Благодаря. Следващия въпрос. Господин Ван дер Линден. Благодаря, господин председател. Поздравявам госпожа Могерини за обзора на сегашната международна обстановка, който ни даде. И бих искал да, я, да и задам един въпрос във връзка с сегашните отношения на сигурност. За сигурността и стабилността на нашия континент от съществено значение са стабилни отношения с Русия. Това мисля не подлежи на съмнение. А сега сме почти на ръба на нова студена война в отношенията с Русия и да, трябва да признаем, че Европа и Америка са допускали грешки. И въпросът ми в тази връзка е какъв е изходът от това положение. Санкциите ескалират, това не е в интерес на никого, но в същото време не се говори за така наречената стратегия на изхода. Как, как ще приключи всичко това? Въпросът е съществен за нашето бъдеще, за нашата сигурност. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Госпожо Магерини, е, пожелавам ви успех е, в цялата ви работа и отлични резултати в координацията на, на комисарите, е, попадащи във вашия кластър, във вашия сноп, така да се каже. Огромни са очакванията във връзка с Босна и Херцеговина. Един от основните въпроси е кога споразумението за асоцииране ще влезе в сила. Е, Възоснова на отговора на този въпрос бихме могли да разработим цяла стратегия. Накратко за Сърбия, миналата седмица Европейският парламент е, прие много премерена резолюция по отношение на е, воинстващата фразеология, която употребява Шешел. Главният прокурор на страната е сезирал е, съда в Хага да поднови отново производството срещу Шешел. Би трябвало Европейската комисия категорично да заяви, че през 2014 година подобен език е недопустим. Освен това, е, основен белег за доверието, с което бихме могли да се ползваме, би била позицията на Европейския съюз е, е, по отношение така наречените замразени е, конфликти. Е, в това число в е, източния. Е, съседен нам район. Молдова, например. Какви са очакванията ви след произведените вчера избори в страната? Благодаря. Благодаря. Благодаря ви, госпожо е, Върховен комисар. Е, изказването ви беше полезно, мисля, за всички ни, тъй като то подчерта е един от основните моменти на доклада, който предстои да разискваме утре, е именно необходимостта от съгласуване между различните равнища, ресорните комисари, държавите членки и различните аспекти направления на външната политика на Съюза. Едно от тези направления, в които такава координация е особено необходима, е, е Либия, кризата в Либия. Виждаме дипломатически проблеми, проблеми за енергийната сигурност, за военното присъствие и намеса. Необходимо е координиране на позицията и на различните държави и членки. И въпросът ми към вас е как ще подходите към либийската криза, предвид действията ви и като външен министр на Италия, преди да поемете поста на, на комисар – и във връзка с отношенията между С и ООН. Е. Следващият въпрос. Госпожо Върховен представител, бихте ли първо пояснили какво имахте предвид, когато в австрийската преса заявихте, че автономията на Донбас е най-подходящо разрешение за този район на Украина. На второ място, преди е, посещението ви в Турция. В турската преса се ширят обвинения, че е, Ислямска държава е имала възможност да организира бомбени атентати срещу Кобане в Ирак от територията на Турция. Ще повдигнете ли този и други подобни немо въпроси пред турската страна? И освен това, убедена ли сте, е, че държавите членки предоставят адекватно въоръжение и обезпечаване на пешмергите в борбата им с ислямска държава. И накрая за Хонг-Конг. Китай наскоро заяви, че делегация от Камерата на общините на Великобритания няма да бъде допусната на територията на Хонг-Конг, за да се види да разговаря с протестиращите, настояващи за възстановяване на демократичния ред в Хонг-Конг. Няма ли да реагирате? Как, как смятате трябва да се отнася Европейския съюз към една подобна забрана? Нека отправя към вас компли, комплимент за извършената до тук чудесна работа. Имам два въпроса. Първо, каква е така наречената стратегия за изход спрямо Русия? Не би трябвало да се стига до следваща студена война. Не би следвало Западът и Изтокът да се обстрелват с ракети. Не би следвало Русия и Китай да встъпят в економически и енергиен съюз. Ако се стремим към економическа интеграция, то това не би трябвало да е съпровождано от действия на НАТО спрямо Русия. Каква е, питам още веднъж, стратегията за изход спрямо Русия? каква е стратегията на НАТО, като се има предвид и структурата на тази организация и като се има предвид, че действията на НАТО се вписват и в действията на Европейския съюз въпрос за Израел и Палестина. Как може да се сложи край на политиката на изграждане на израелски поселения? Как можем да вървим напред към постигането на решение, основаващо се на създаването на две държави? Това е, според мен, единственото трайно решение, което ще сложи край и на войната, която се води сред един милиард мюсюлмани. Председателят, имаме сериозен проблем с времето за изказване. Uh, така, това, това вече беше казано. Следващия път ще трябва да подходим малко по-иначе. Явно ще трябва да помоля госпожи и господа депутатите да проявят разбиране към е, нашите гости. Е, все още имаме време и днес, е, и утре за е, изказвания. Нататък сега господин Марков. Благодаря. Три кратки въпроса. Какви конкретни действия смятате да предприемете, за да подкрепите на външно-политическо ниво инициативата Европейска година за развитие през 2015 година. Второ, каква е вашата позиция във връзка с решението на украинския президент да не предоставя вече средства на регионите Лугански и Донецк, да не предоставя вече средства за финансирането на тяхната публична администрация. Това до ескалация или деескалация ще доведе според вас. Третият ми въпрос. Комисар Хан заяви, че за да бъдат отменени санкциите спрямо Русия, тя трябва да предприеме действия. Това би означавало, че вие в качеството си на заместник председател на комисията и върховен представител просто ще трябва да изчаквате решението и действията на Русия но не е приемливо това според мен. Какво смятате вие да предприемете спрямо Русия? Защото според мен и двете страни трябва да са активни. Не бива да се изчаква. Е, фрау Аникен Хютфелд. Госпожа Анике Хютфелд. Благодаря, господин председател. Предвид неприемливата агресия на Русия срещу Украина, според мен отношенията между НАТО и ЕС придобиват по-голямо значение. Обръщайки се към вас, госпожо Върховен представител, нека кажа, че от младите ви години на политическа активност вие се изказвате за преговори, контакти между палестинци и израелци. И аз ценя вашите усилия да продължавате в този дух и днес. Прекратяване на незаконното населяване на окупираните територии, изпълнението на резолюциите на ОНЕ са единствения начин да се реши въпроса. 12 години след споразумението от Осло, вече има възможност за решение. И аз ви питам как бихме могли да помогнем, да ви помогнем във вашите усилия в това отношение. Мадам ла от репрезентант. Госпожо Върховен е, представител, накратко ще се опитам е, как може да се е, разработи активна стратегия за стабилност, социално-економическо развитие на Европа и на общо средиземноморския регион, включително Северна Африка с гражданско устройство, с социално-економическо развитие. Африка е, е континент с огромен потенциал и е плацдарм на борбата между прогресивните сили и, е, и силите на реакцията. Днес 1,7 е, милиарда души живеят в Африка при крайно тежки условия. На второ място, отношенията между Украина и Русия. Много се каза, положението се влушава. Трябва определено да проявяваме твърдост по отношение на Русия. Не можем да приемем анексирането на Крим, нито онова, което днес става в Донбас. Но при все това трябва да продължаваме диалога. не, не, не, някак не може Европейския съюз а, да се конфронтира в Русия. И не е ли дошло време а, е, съюзът а, е, да направи така, че след преодоляването на кризата и за нейното преодоляване а, е, да се изградят конструктивни взаимоотношения с а, тази значима страна а, а, на изток от съюза? Благодаря. Поздравявам върховния представител госпожа Могерини по случай встъпването и в длъжност. За Швеция е много важно да се отчитат позициите на държавите членки в областта на външната политика. Това е много важно както за шведския, така и за други национални парламенти. Много е важно да се съгласуват позициите на държавите членки, за да се провежда и ефективна и ефикасна европейска външна политика. Както каза и госпожа Върховният представител, целта ни е да си сътрудничим конструктивно. Uh, dear Madam Vice President. Uh, Госпожо заместник-председател на, на комисията, права сте. Наистина повечето от въпросите засягат отношенията с Украина, отношенията между Украина и Русия. Uh, благодарим ви за възможността uh, като национални депутати да, да се срещнем с вас, да ви зададем въпроси. Аз бих ви попитал също за положението в Украина. Финансовите санкции могат да постигнат резултат очевидно в дългосрочен план. Но какво непосредствено може да направи Европейския съюз, за да възпрепятства Русия е, от е, разгарянето на, на насилие е, в Украина? И в тази връзка свалянето на гражданския полет над Украина бе решаващия момент за засилване на санкциите Какви са намеренията за напред? Е, ще, ще бъдат ли засилени те или напротив? От Холандския парламент, е, Социал-демократическа партия. Благодаря ви, госпожа Могирини, за това, че ни посетихте в нашия парламент. Въпросът ми е, е за програмата след 2015 година. Вие споменахте накратко. Според мен ще бъде много важно е, жените да бъдат поставени на едно от предните места през този нов програмен период във връзка с сексуалното здраве и репродуктивните права на жените. Може ли Европейският съюз да бъде обединен в позицията си по тези въпроси? Особено, що се отнася до сексуалните и репродуктивни права на жените. Thank you. I'll try to uh, touch on everything or uh, almost uh, everything. I think we should accept that she can... Благодаря. Мисля, че трябва да сме наясно, че няма да успеете да отговорите на всички въпроси. Uh, that would be more difficult than playing the three hats. Да, да, да. Това ще е по-трудно, отколкото съчетаването на трите ми отговорности едновременно. Но аз си изпълнявам обещанията, така че ви обещавам, че това определено няма да бъде последния път, в който се виждаме, било то тук или в Европейския парламент или в националните парламенти. С някои от вас, както казах, е, имах възможност да се срещна в столиците на е, страните членки. Е, виждам приятели вече тук. Ще, имам, ще продължа да посещавам национални парламенти, така че със сигурност в близките месеци ще се срещна с всички вас. Ако нещо пропусна сега, ще можем да го обсъдим по-нататък. Ще се опитам да отговоря на основните въпроси. Русия и Украина – Ост... Така, видя се, че днес повечето от въпросите се съсредоточават върху Русия и, и бъдещето на, или настоящето на нашите отношения с нея. От една страна, необходимостта да спазваме не само принципите, но и да уважаваме тези международни принципи. А, друг колега също коментира стратегия за излизане. Тоест, за нас стратегията трябва да е такава, че да бъде по-положителна. До сега беше твърде негативна. После, необходимостта да се работи с всички международни участници, които имат отношение към тези процеси и от Средиземноморието, и е, с, с Русия, за Сирия също въжи това, и за процеса е, в Близкия изток квартета, и съвета за сигурност се занимава с тези въпроси. Вероятно същото се отнася и за Либия, тук споменахте също. Та, за Русия имаме е, определено нужда от стратегия, не само стратегия за излизане от е, ситуацията. Три измерения има тази система. Първо, да бъдат успешни реформите в Украина. Опитваме се да работим за това, но бихме могли да правим и повече. Това ще е, е реалния, реалния компонент, е, който ще има отношение към кризата, После благодаря е, за въпроса е, за е, статията в вестника от миналата седмица. Не говоря немски и ще трябва да попълня този пропуск в знанията си. Когато говоря за децентрализация, имах предвид за вътрешните реформи, които трябва да подкрепим в Украина. И смятам, че тук Европа съвместно с съвета на Европа ще извърши работа от ключово значение в Украина. Новото правителство се надяваме, че ще заработи съвсем скоро и по Конституцията и за нивото на децентрализиране, с което може би ще се подпомогне и процеса на национално помирение. Но този процес трябва да бъде иницииран от Украина, разбира се. Ние можем само да ги подкрепяме и придружаваме. Работата, основната работа е в ръцете на е, управляващите в Украина. Второ, натиск. Както казахте, е, след като не можем, ние сме изключили идеята за военна намеса, единствения натиск, който можем да оказваме е посредством е, санкции. Говориме в един, единодушно и с НАТО в това отношение и с щатите. Но също така е необходимо да има и някакъв диалог. Така че да се оказва натиск, да се спазват е, принципите, но да има и отворен канал за диалог. Именно това е основната тема за срещата с е, останалите комисари, на която ще присъствам след минути. Т.е да обсъдим всички различни досиета, по които работим с е, Украина в подкрепа на реформите, но и всички други е, досиета, които, по които работим с е, Руската федерация. Така че да видим какво се случва там, как, кои писти бихме могли да рестартираме, така да се каже, отново кои не могат да бъдат пипани за момента, да направим една ясна оценка и е, вече, когато работим по външната политика, да бъдем последователни и с е, подхода ни за търговия и така нататък. Тоест, стратегията ни трябва да бъде координирана. Ние сега не можем да кажем с един глас да говорим, но по-скоро така всичко, което правим, да върви в една посока. А, сега има дебата за споразумението, какво се случва с него, добро ли е, не е ли добро. Това в края на кращата е единственото споро... подписано споразумение което все още се признава от ръководството на Украина. Затова ние трябва да подкрепяме тяхната позиция, за да може тази писта все още да бъде използваема. Визитата ни в Сараево, зададохте въпрос за нея, мога да кажа, че ще зависи до голяма степен от реакцията, която получим, но мандата, който ни даде съвета по външни работи е ясен да проверим политическата воля и готовност за включване в една процедура. Не е официална, но достатъчно важна, за да ни помогне да направим и следващите стъпки. Защото това е най-важно в региона, да имаме начин да продължаваме нататък. А пък след това, като се върна след петък, ще ви дам, кажа какво се е случило. Надявам се да дойда с добри новини, но добрите новини трябва да дойдат от Сараево, не от Брюксел. Ако, разбира се, имаме общо разбиране за това, което трябва да се прави и това ще стане. За Близкия изток процеса или липсата на процес какъв натиск можем да упражним върху Израел или така да кажа върху правителството на Израел. А, за да се върнат на масата е, на преговорите. Първо трябва да има такава маса, която в момента не съществува. Направени са някои стъпки в последните няколко месеца и е, съвместно с е, партньорите ни, щатите и ключови страни от е, Арабската лига, срещнахме с тях, главно Египет, Йордания, Саудитска Арабия, да предложим рамка за връщане към преговорите. Преговорите между израелското правителство и палестинските власти. Липсата на процес сам по себе си е, е признак за радикализация на двете страни и на региона. И най-голямото ми притеснение е, че не само, че няма позитивни изгледи за Палестина или няма сигурност в Израел, а притеснението ми е, че в вакуума, който се създава в Газа, ще се случи нещо още по-лошо. И тогава ще се оглеждаме назад и ще си казваме, е, колко по-лесно щеше да бъде, ако бяхме действали в е, правилния момент, както се случи с Сирия и Ирак. Тоест, е, процесът трябва да бъде рестартиран в близките няколко дни или седмици в е, парламента в Страсбург обсъдихме този въпрос, че и в Европа има още какво да се направи. Вие питахте какво може да направите в подкрепа на тези усилия. Първо, трябва да бъдем напълно наясно, че в Близкия изток участниците в диалога имат нужда от нас не да участваме в диалога, а да им помагаме отвън, да създаваме баланс, равновесие, да даваме тон за успокоение, разумни действия и разумни мисли и интелигентни действия. Либия. Също зададохте въпрос. Напълно сте прав, че там се смесват въпроси на миграцията, енергетиката, външната политика и така нататък. И новините са или лоши, или много лоши. Това е. Много, много. Могат да бъдат много отрицателни или пък много положителни, ако успеем да направим нещо. Координиране, не само координация между работата на отделните комисари, но между страните членки и работата в ООН. Това е основно. Ще работим по този въпрос още тези дни, заедно с Бернардино Леон. Не знам дали това се знае в е, общественото пространство, но не е проблем. Той ще бъде в Брюксел тази седмица и да обсъждаме именно този въпрос. Тоест да координираме подхода си а не е да, разбира се, това не се противопоставя на отделните инициативи на страните членки, стига те да са координирани и споделени. И Либия може да се окаже един от случаите, когато можем да помолим някои от страните членки да е, подготвя работата на ЕС съвместно с щатите и ООН. Е, работа в полза на един общ подход. Това вероятно ще е най-трудният сценарий, е, по който ще работим. И също така смятам, че трябва да насърчаваме всички отделни е, компоненти на е, обществото, е, които са против насилие там, да търсят единение, да не разцепват страната. Но това, как да постигнем това ще е изключително трудно. Надявам се, че Бернардино Леон ще се радва и цяло на нашата подкрепа в това отношение. И накрая Евролекс. Миналата седмица имахме заседание на специалната комисия на Европейския парламент. Тук, е, тук е и председателят на комисията, говорих с е, господин Жаке по този въпрос. Ще имаме и официален доклад след 4 месеца. А преди това, може би в специалната комисия ще обсъдим всичко, което в момента излиза като данни от проучването на ситуацията там. Така че ще можем да направим и една предварителна оценка в този формат. 2015 и въпроса за здравеопазването и е, репродуктивното здраве. Е, Европейския съюз е, има единна позиция по тази тема. Ще има и съвет среща на върха по външните работи по въпросите за развитие както и се надявам да имаме, да излезем с една обща консенсусна позиция на Европейския съвет, съюз като цяло. Срещнах се с съответните представители от ООН, които работят по този въпрос и за мен това е една от темите, където Европейския съюз, ако бъде единен, може да постигне много. Това е и наша отговорност. Европейската година за развитие е днес сутринта обсъждахме дневния ред за януари и програмата за януари в Рига всъщност ще дадем старта на годината за развитие на 9 януари. Мисля, че ще се случи това. Смятам, че ще бъда там да я открия. И се надявам, че това ще е, е знак, че комисията отделя политическо внимание на този въпрос, но не само и комисията, но и на е, мое ниво също се отделя внимание. Така че новия метод на работа на комисията не е само да се търси последователност и стикованост, но и да се е, показва политическа воля. Тоест, това, което работим, това, което правим по търговия, по енергетиката, включително Южния поток, е, днес се срещаме с комисар Канете, е, работата, която работим по е, всичко, което работим по въпроса за миграцията, т.е. всички отделни сектори да бъдат компоненти от една обща политика. И именно това а, можем да постигнем с а, подобен формат а, на срещи. Това на, бе искано и от националните парламенти, от Европейския парламент от дълго време насам. Тоест да съберем отделните частички на пъзела и да съставим една цялостна картина. Като, бъдем, като не само е, реагираме на предизвикателства, но и бъдем проактивни, т.е. предвиждаме какво ще се случва. Е, днес ми зададох е, въпрос също ще имаме ли време за работа по сътрудничество за развитие с всички задължения, които имаме за преговорите за борба с климатичните промени. Но отговорих следното. Ако ние днес не направим това, което е необходимо, след 5 или 10 или 20 години тези, които ще вземат моето място, ще имат поне толкова кризи, на, с които да се справят, колкото и аз, включително и за развитие и за климата. А, а пък друг основен елемент за мен е и политиката на сигурност, защото достъпа до ресурси, достъпа до човешки права, това са елементи, които Европейския съюз има възможност да стабилизира, да внесе стабилност. Това не се случва в рамките на 3 месеца, но в рамките на 5 би могло. Това ще и. Е, това са темите, които изискват не само ресурси, но и внимание и политическа воля. И отново искам да ви помоля да ме извините, аз вече закъснявам за срещата с, комисар, с комисарите и е, ви обещавам, че ще се видя и с е, депутатите от националните парламенти и е, с вас тук в Европейския парламент. Всички, е, които сте тук, сигурно ще ви видят при моите визити в е, националните държави. Благодаря ви и ще продължим нататък. you. Госпожи и господа, Следващия път а, трябва да, да, да, да улекотим дневния ред, а, така че при такива поводи да имаме повече възможност за изказвания на колегите. Това е полката, която си вадя от, от е, работата ни до сега днес. Така да можем да, да проявим, проведем по-широка дискусия. Да, благодаря и сега трябва да пристъпим към въпроса за Молдова. Нашите делегации все още са там, в Молдова. Онова... Моля, моля за тишина. Моля, онези, които напускат залата, да пазят също тишина. Моля, моля я в края на пътеката, бъдете по-тихи. Така, значи, предстои ни дискусия за Молдова. Разпространен е, мисля, проект на, е, на декларация на, на ОССЕ и други, е, в това число Европейския парламент, за произведените избори, е, положителни констатации, недостатъци. Но общо заето мисля становището е, че изборите са били честни и демократични. И на второ място най-новите новини за резултатите. Около 95% от подадените гласове са преброени. И от това следва, че проевропейските партии, демократите и либералите заедно получават 55 места в парламента, 55 от 101 общо места в парламента и както и изглежда се е оформило проевропейско парламентарно мнозинство за разлика от съмненията, които изпитвах през последните дни, в това число и на пръв поглед от резултатите, предварителните, които получихме с нощи. Е, оказва се сега обаче, че най-вероятно се разкриват добри възможности за изпълнение на споразумението за асоцииране и свобода търговия, но също така се поражда необходимостта да разширим периметра на дискусията. Да видим какво повече да, да направим, за да дадем по-голям шанс на тези страни. Ли, чрез търговската политика, но и е, чрез мерки в областта на отношенията с обществеността. Русия, например, през последните месеци наля пари, за да се създаде нова, очевидно, проруска партия в Молдова. В това отношение ние подхождаме все още доста наивно. Ето вижте какво става с, с Украина, с Грузия, отношенията между Русия и Абхазия, тенденцията е ясна, що се отнася до руската политика. Но аз съм убеден, че резултатът в Молдова определено е мандат за упорстване в посока към Европа е от страна, от страна на Молдова. И сега просто лично аз мятам, че трябва да се повиши професионализмът на нашите отношения. Знаете, една малка страна от е, юго-истока на Европа, някои не вземат достатъчно на сериозно, обаче е, големият в Москва е, я взима напълно на сериозно. И понякога би следвало да загърбим чисто технократичния подход да възприемем една по-широка политическа стратегия. И най-сетне какво? Русия настоява за сключване на свободно търговски отношения от Владивосток до Лисабон. Прекрасно. Аз съм за в интерес на всички ние да поддържаме добри отношения с Русия. Главният въпрос обаче е, че всяка страна има право да се определи в хода на такива едни търговски преговори. Мисля, като Молдова, Украина, Грузия, ако заявят, че не желаят да бъдат представлявани от Москва, то това е тяхно суверенно право. Това следва от споразуменията Хелзинки, териториалната цялост е суверенно право на всяка страна. И от това следват вече и други е, прерогативи на една държава, в това число за договаряне и изключване на всякакви съюзи, споразумения и прочие. Това следва от договореностите от Хелзинки, а и от общото международно право. С това откривам дискусията, кой желая думата. Госпожа Каниете. Благодаря, господин председател. Бих искала да изразя особената си удовлетвореност от изборния резултат, тъй като когато посетихме Молдова няколко седмици преди изборите, нещата далеч не изглеждаха така оптимистични. Поздравявам нашите молдовски приятели. А ние в Молдова отправихме недвусмислено послание. Е, разчитайте на нашата подкрепа преди изборите, но след изборите ще бъдем особено взискателни по пътя към реформите. И точно това трябва да направи Европейския съюз. Да бъде взискателен, да изисква тези е, реформи да се изпълняват. Европейският съюз трябва да съпътства, да съпровожда е, Молдова в хода на реформите, но и да взисква и страните, които през 1991 година започнаха от подобни стартови позиции, проведоха своите реформи и сега са държави членки на Европейския съюз, тези страни разполагат с нужния опит от допуснатите грешки, от постигнатите успехи и експерти от тези страни, според мен са най-подходящи да се отправят към Молдова и да помогнат на, на молдовците стъпка по стъпка да извършат необходимите промени. Това е най-осезателната подкрепа, която бихме могли да окажем на Молдова, за да се докаже, че проевропейският избор на тази страна е правилен. Благодаря. Важно е да встъпим в диалог с Молдова след наистина чудесните резултати от вчерашните избори. Но независимо дали става дума за Молдова или страните от Западните Балкани, ако прекалено дълго отлагаме процеса, то другата страна ще е изключително обезверена – Второ, Руската федерация води економическа война не само срещу Украина, но и срещу Молдова, например, тъй като не внася вече вино от Молдова. Можем да помогнем на Молдова да оцелее единствено ако действаме ефективно, т.е. ако отворим своите пазари. Не можем да очакваме от Молдова, която е една от най-бедните страни в Европа, да не изисква от нас помощ. Тя ще обедне още повече под натиска на Русия, ако не й помогнем. Господин Бощинаро, благодаря господин председател. Аз разбира се съм сред онези, които сърдечно приветстват резултата от изборите в Молдова но не би следвало да забравяме атмосферата, която беше надвиснала на страната преди изборите. Огромен натиск от страна на Русия и про, проруските сили е, в страната. На второ място, Санкциите, е, които наложи Русия върху Молдова, в разрез с правилата на Световната търговска организация, бяха твърде осезаеми. И благодарение на нашата подкрепа, Молдова някак си се справи с последиците от тези руски санкции. На трето място, онова, което е най-необходимо по-настоящем е Европа. Повече Европа. Това означава ние, националните парламенти, Европейския парламент, Европейската комисия, следва да подпомогнем здравите сили в страната. Да е, сформират е, правителството, едно по-добро правителство, най-напред в интерес на молдовския народ – и разбира се в интерес на проевропейския проект. И, и по-нататък. Трябва да направим така, че Молдова правилно и своевременно да изпълни стабилизационното споразумение с Европа, с Европейския съюз, тъй като това е единственият начин да се потвърди пред нас, че споразумението след като то бъде надлежно изпълнено, ще създаде основата за по-нататъчния процес на кандидатстване за присъединяване към Съюз. И най-сетне, колеги, разпространяват се известни слухове за това, защо Молдовския съд е забранил една партия е, в навечерието на изборите. От теоретическа гледна точка, от, от, от чисто юридическа гледна точка, това, това е въпрос спорен, вероятно но когато една политическа партия открито се финансира от Москва и нейният лидер заявява, че в хода на изборите представлява руските интереси, и при това партията му се свързва с лица, организирали насилствени нападения, посрегнали срещу стабилността и сигурността на, Укра... на, на, на, на Украина, мисля каза ораторът, то това вече не подлежи на какъвто и да било академичен спор. И последно. Може би Русия финансира политически партии в Европейския съюз. Имайки предвид, че някои политически партии са категорично антиевропейски. И тук не става въпрос за една единствена партия. Можем ли да допуснем това? Вие в националните парламенти, ние тук, в Европейския парламент – Можем ли да допуснем да, да седим с кръстени ръце в интерес, тъй да се каже, на демокрацията? На практика тук става въпрос за една пета колона на Русия, е, която е в разрез с е, европейския проект. Господин Преда има думата. Благодаря, господин председател. Аз съм напълно съгласен е, с своя колега и като социалист заявявайки, че е, това, че тази е, партия Отечество е била забранена и е била изключена от изборния процес, е, тъй като три дена, буквално преди изборите, са се появили неопровержими доказателства за финансирането на партията от Москва в разрез с избирателния закон, съгласно който това е недопустимо нали, външно финансиране на политически партии. И това е неблагополучно, разбира се, събитие, е, имайки е, предвид, е, че и в някои държави членки политически партии, оказва се, са били финансирани от Русия. Някак си връщаме се към 50-те години на миналия век. С едно пряко руско вмешателство. Това е изключително сериозен е, въпрос, е, не по-малко сериозен от е, военните действия на Русия. Сега, проевропейските политически партии в Молдова принадлежат към три политически семейства, които са добре представени в нашия парламент либерали, социалисти и ЕНП. И а, политическите представители на тези партии, е, либерали и е, Народна партия в Молдова, заявиха вече намеренията си да работят за коалиционно правителство. Надяваме се, че и социалистите е, скоро ще се присъединят към тези усилия. И най-сетне, нека не забравяме, че предходното правителство официално заяви, че през 2015 година Молдова ще внесе кандидатурата си за присъединяване към Европейския съюз. И нека да бъдем наясно. Нашата подкрепа би трябвало да се свързва преди всичко с това. И между другото в доклада на господин Остиевичус е, това се посочва. Значи подкрепата ни е, за една молдовска кандидатура е, ще бъде изключително важно нещо от политическа гледна точка и би трябвало да се подготвим за това. Госпожа, господин Асревичус има думата. Да, благодаря, господин председател. Можем да поздравим не само Молдова и молдовския народ, който активно, който активно участва в парламентарните избори, но да поздравим и Европейския парламент, който взе правилното решение да ратифицира споразумението за асоцииране с Молдова и то в най-подходящия момент. Нашето послание бе отправено навременно, то бе красноречиво, ние сме заедно, но Молдова, разбира се, трябва да се движи напред и не по, и не по заобиколни пътища. Да избере правилния път, проевропейския път. И остава да се надяваме изборните резултати да се окажат добра основа за новото управление на страната, Така че това правителство да се окаже не само проевропейско, но и действено правителство, правителство решаващо проблемите на страната, противодействащо на корупцията и извършващо необходимите реформи. Наистина, Молдова има много какво да направи. Трябва да реформира и, и политическата, и економическата си структура, да създаде един по-добър стопански климат, в интерес на, на, на заедостта и благоденствието на страната. Но, колеги, надявам се, това ще бъде поредната възможност да се засвидетелства, че ние подкрепяме страните, тръгнали по правилния път. Ето защо вчерашните избори в Молдова са едно такова доказателство и от нас се очаква да подкрепим тези страни по пътя на реформа. Призовавам институциите на Европейския съюз и държавите членки да окажат необходимата подкрепа на Молдова с експертен потенциал и, и с друго съдействие за повишаване на достъпа на е, Молдова до европейския пазар – така че Молдова да се превърне в красноречив пример на успеха по пътя към Европа. Благодаря. Остава ни малко време, тъй като по последната точка от дневния ред очакваме посланника на Холандия, а в 18.30 ни предстои коктейл в фойето. Значи две минути прекъсване. Vamos a empezar. Tenemos el privilegio de tener una reunión informativa. Нека започнем. Ще проведем среща с цел обмен на информация с господин Питер Дегойер, постоянен представител на Холандия в Европейския съюз. Темата е интересна за всички ни, а именно актуалното състояние на разследването на катастрофата на полет МХ-17 в Украина. Помните, че на Холандия бе дадена възможност да се запознае с съдържанието на черните кути на самолета. Думата има господин Дегоер. Благодаря ви за втората възможност, която ми предоставяте, за да ви запозная със състоянието на разследванията. Както знаете, свалянето на самолета МХ-17 на 17 юли тази година доведе до смъртта на всички 293 пътници и до всички, на всички членове на екипажа. Деня след катастрофата международната общност ясно застана на позицията, че трябва да се проведе надлежно разследване. Първо бе установено, че трябва да се установят установи самоличността на жертвите, както и тлените им останки да бъдат доставени в страната на происход. Второ, да се установят причините за происшествието. И трето, да се проведе наказателно разследване с цел да се установи кои са били виновниците за случилото се. На тази позиция станоха редица международни организации, в това число Европейския съюз и съвета за сигурност на ООН който излезе с резолюция във връзка с катастрофата. Резолюция 2166 от месец юли. Особено сме благодарни на вашия парламент за последващите действия, които предприехте. Надяваме се, че ще можем да разчитаме на вашата политическа подкрепа и в бъдеще. Сега ще се спра върху трите приоритета, които упоменах и които са признати в международен мащаб. След това ще се спра върху действията, които следва да бъдат предприяти. От името на моето правителство ще се опитам да ви предоставя колкото се може по-добра актуална информация. Първите три приоритета. В дните след происшествието Украина и Холандия се споразумяха за това, че идентифицирането ще бъде проведено, проведено в Холандия, както и че ще има съвместна мисия с членове на Холандия, Малайзия и Украина. Тогавашният ни министр на външните работи, господин Тимерманс, заедно с водещи патолози, бе на място в Украина. Той бе готов да започне работа там. Бе създаден штаб в Харков. Проведе се подготовка за първо посещение на мястото на катастрофата. През следващите няколко дни бяха направени само няколко кратки посещения най-активно работеше на място Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, ОССЕ. Благодаря на представителите на тази организация. Господин Алберсберг бе назначен за ръководител на мисията за идентифициране на тлените останки и доставянето им в страната на происход. На 6 август бе решено, че в тъй като се имат предвид обстоятелствата във връзка с сигурността, не може да продължи работата на тази мисия. До октомври месец Холандия поддържаше постоянна връзка с ОССЕ, за да установи дали може повторно да й се предостави достъп до мястото на катастрофата. Съветът на Европа и Съветът на Европейския съюз постоянно заявяваха, че трябва да се предостави достъп до мястото на происшествието. Вторият етап, транспортирането на тленните останки до страната на происход, започна на 28 ноември. Тленните останки на жертвите бяха доставени в казарма на територията на Холандия, където бе предприето тяхното идентифициране. До сега е установена самоличността на 298 жертви. Миналия петък в Холандия бяха доставени тленните останки на още жертви. Техническото разследване, приложение 13 на конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, така наречената конвенция от Чикаго, ясно определя условията за провеждане на разследване след международни самолетни катастрофи. Съгласно тази конвенция, Украина носи главно отговорността за започването и провеждането на разследвания. Съгласно конвенцията от Чикаго, Украина се обърна към съвета за сигурност на Холандия с искане да поеме водеща роля при разследванията. Става дума за напълно независим публичен орган, международен екип от разследващи, в това число от Украина, Русия, Холандия, Австралия и Малайзия, както и представители на Европейската агенция за сигурност на въздухоплаването, наред с представители на Международната организация по гражданско въздухоплаване и КАО, разследват причините за катастрофата. Една от констатациите на разследващите от холандска страна е, че самолетът е бил прободен от много голям брой обекти, проникнали отвън. Обекти с висок енергетичен заряд. Не бе установено, че самолетът е бил свален поради терористична атака, извършена на борда на самолета или поради някакви проблеми, свързани с самия полет. Отломки от самолета, които бяха важни за провеждането на разследванията, бяха анализирани между 11 и 23 септември. Това бе възможно благодарение на помощта на всички заинтересовани лица, както и на местните служби. Докато не бъде приключено разследването, няма да има и окончателни констатации за причините за катастрофата. Холандският съвет за сигурност ще излезе с доклад до средата на 2015 година. Целта на разследването е не да се установят отговорните лица, а какви са причините за катастрофата и какви са били обстоятелствата около нея. Третият приоритет – наказателното разследване. Редица държави вече са започнали такова. На 7 август бе създаден съвместен екип за наказателно разследване. В него членуват представители на Холандия, Украина, Австралия и Белгия. Има представители и на Малайзия. Главният прокурор на Холандия отговаря за управлението на работата на този екип, който работи в условия на независимост. Главният прокурор на Холандия подчерта, че разследванията ще изискат известно време, като се имат предвид обстоятелствата. Холандските компетентни органи се въздържат от каквито и да било конкретни обвинения, докато не приключи разследването. Нека в заключение изтъкна, че все още има доста какво да се направи, тъй като не е приключила работата по нито един от трите приоритета. По първия приоритет трябва да се установи самоличността на все още 9 жертви. За целта ще е необходимо да се завърнем на мястото на катастрофата. До момента някои зони там все още не са били претърсени поради обстоятелствата във връзка с сигурността. По втория приоритет, техническото разследване, което се извършва в международен мащаб, то се извършва в съответствие с международно установените норми, а именно приложение 13 към конвенцията от Чикаго няма необходимост от други международни разследвания. Това разследване трябва да се сведе само до техническия аспект. Не бива да се политизира. Според нас няма каквито и да било основания да се поставят под съмнение безпристрастността и професионализма на разследващия екип има възможност, извинете, вероятност в бъдеще да е необходимо още едно посещение на мястото на катастрофата за целите на техническото разследване. Както вече казах, миналата седмица бяха събрани отломки от самолета. Те ще бъдат транспортирани до Холандия. Надяваме се, че ще пристигнат там следващата седмица. Третият приоритет – наказателното разследване, което се провежда в няколко страни, в това число и Холандия, ще изиска сътрудничество между всички заинтересовани страни. Призоваваме всички държави да се отзоват на искания за правна помощ. Моето правителство поема водеща роля в рамките на този процес, но няма да отправяме конкретни обвинения, докато не приключат разследванията. Холандското правителство полага всички необходими усилия, за да се справи с отговорната задача, възложена му при изпълнението на тези три приоритета. Членове на правителството, в това число и холандският министр-председател, ясно заявиха това още от самото начало. Задачата е сложна, тя изисква търпение, сътрудничество и единство. Няма да преустановим работа, докато не постигнем и крайната си цел. Дължим това на жертвите. Thank you, Mr. Благодаря, благодаря, Питер за информацията за разследването на катастрофата. Специални благодарности и на Тепа Елмар, че сложи тази тема в дневния ред. От името на моите колеги мога да кажа, че тази катастрофа е има, има огромно отражение върху обществото в е, Холандия. Огромна част от жертвите са наши съграждани. Сега семействата им са щастливи, че пленните останки на техните близки са с тях, но сега вече трябва да видим и кой отговаря. Това вероятно ще остане много е, време. Ще се случи след дълго време. Ние от... обсъждахме с съответните министри как е, да е, работим в тази толкова политически чувствителна ситуация между Русия и и Украина, свързана с Крим. Освен това се опитвахме да подкрепяме семействата на жертвите в тяхната скръп. Аз лично бях поне четири пъти на летището. Надяваме се, че в близките месеци ще стане ясно каква е причината за катастрофата. Изключително важно е международното разследване да бъде из, извършено с много внимание и деликатност. Ние всички тук сме европейци и сме солидарни. Съчувстваме на Нидерландия и на всички други страни, които загубиха свои граждани при тази катастрофа. Uh, um, благодаря. Елмор. Аз също искам да благодаря, че сложи този тема на дневния ред. Благодаря и на постоянния представител на Нидерландия, че дойде тук да ни информира отново. Първия път, когато получихме информация, така ясно беше чувството, че имаме морална задълженост към семействата на жертвите да доведем този процес до край, за да може да извършителите да бъдат изправени пред съда. Може ли да поговорите малко повече? Говорихте доста за техническите разследвания, но какво се случва с последната фаза? Знаем, че последния доклад ще излезе през 2000, окончателният доклад ще излезе през 2015, вероятно ще се проточи цялата процедура. Вие абсолютно можете да разчитате на подкрепата на нашия на парламента, в такъв смисъл на Европейския парламент, но какво смятате, че можем ние да направим, за да ви помогнем, къде можем да упражним натиск, какво има нужда да направим ние, за да стигнем до край. Освен това, огромни поздравления от моя страна за начина по който Холандия провежда това разследване до този момент. Семействата на жертвите обаче също очакват този процес да бъде изведен до край как можем ние да помогнем? Thank you, Mr. Chair. Well, the gratitude has already... Следващия оратор. Благодаря. Това е госпожа Пири. Колеги от Националния и от Европейския парламент се изказаха с благодарност за вас. Аз имам и един въпрос. Когато е готов техническия доклад, когато приключи е, наказателното разследване, може ли да дойдете и да ни предоставите съответните заключения тук? Voorzitter, dank u wel. Voorzitter. Благодаря, господин председател. Това е господин Ван Дален. Благодаря за предоставената информация за тази изключително тежка катастрофа, която а, ни засегна толкова много. В Комисията по транспорт също се проведе заседание на тази тема. Отново благодарим за създадената възможност. Някои неща ни безпокоят и искам да запитам какво се случва с доказателствените материали. 17 юли е, е датата на катастрофата. От е, съответното място са били отстранявани е, отломки. Какво знаем за това? Доколко останките всъщност от самолета могат да свидетелстват за причината за катастрофата. Толкова много време мина, вероятно много неща просто са изчезнали от там. Второ, разследването за е, полети, които минават над е, източната част на Украина службите е, за сигурност, те споделят ли информация с е, въздухоплавателните е, компании? Знаем, че има съответни въздухоплавателни компании, които минават от там, други не. Какво всъщност се случва от към обмен на информация? Следващият оратор. Тези, които загубиха скъпи членове на своите семейства, е изключително важно да се намерят лицата, които отговарят за това. Затова е много важно да има и независими експерти, както подчерта и господин посланник. Защо Холандия, Белгия, Обединеното кралство и Украина са подписали споразумение за неразкриване на резултатите от криминалното разследване? Има ли някакво вето? Ако то се налага от някои от връждуващите страни, това е направо притеснително. После Малайзия защо не се включва в това споразумение за неразкриване на информация? Какво прави холандското правителство? да информира всички въздухоплавателни е, компании по света за рисковете, които са свързани с извършване на полети над това пространство. Е, много странно е защо е, именно малайзийската компания не е била осведомена, а други са били. Това са данни, които вие получавате от разузнаването. И... После, холандското правителство, съгласно ли е с мнението, че е странно парламентаристи от немския парламент, Бундестага, да виждат примерно изображения получени от сателит на катастрофата, а това не се разрешава на холандските парламентаристи. Кой всъщност отговаря за подобни решения? Lo primero, dar la felicitación al señor de Hoyer por su exposición clara. Първо искам да поздравя господин Дехоер за толкова добре избито представената информация. А, също съм изненадан от предпазливостта, с която той говори. Сега тя е продиктувана от това, че не знаем кой е извършителя, но като че ли става ясно, че самолета е бил свален с обстрел. вярно, че не бива да бързаме с това да сочим с пръст виновници. Трябва да изчакаме да приключи разследването. Аз имам два въпроса в такъв смисъл. Първо, кога смятате, че ще имаме отговорите? Колко дълго продължава едно подобно разследване? Thank you very much, uh, Mr. Благодаря, господин председател. Това е господин Декуя. Благодаря на всички депутати за зададените въпроси. Ще се опитам, доколкото ми е възможно, да им отговоря. Първият въпрос беше какво може да направи Европейския парламент, за да помогне на двете разследвания, които се извършват в момента за връщането на тленните останки също. Мисля, че най-практичното, което може да направи парламента е първо по отношение на наказателното разследване ще има искания за правни помощ от трети страни. Това е нормална форма на сътрудничество между националните прокуратури и съответните страни. Но смятам, че ще е много полезно, ако парламента наблюдава този процес и изисква от страните, които трябва да предоставят съответната помощ, да го направят. Второ, понякога е необходимо да, се, да стигаме отново до мястото на катастрофата заради протичащото разследване. Но това все още продължава да бъде трудно поради съображения за сигурност на място. Просто там положението е трудно по отношение на сигурността. Примирието много често се нарушава. И в такъв смисъл парламента би било добре да продължава да настоява пред всички е, участници в процеса да спазват е, Минското споразумение за примирие. Имаше въпрос дали вие като парламентарна комисия ще бъдете уведомени за резултатите от разследването. Аз лично допускам, че моето правителство с удоволствие ще предостави информация на Европейския парламент. Във всички случаи то ще я е предостави на Националния парламент, и това не е секретна информация, т.е. аз ще предам вашето предложение или искане в столицата. Е, що се отнася до останките от катастрофата и дали е, има е, проблеми с откраднато или изчезнал доказателствен материал, аз лично не съм запознат в подробности с работата на съответната комисия. Може би в един момент, е, когато се е, изследват останките, когато се направи реконструкция на съответно събрания доказателствен Мария, е, материал, може би ще се наложи отново да се върна там, не знам, съответната комисия е събрала съответните доказателства. Те, разбира се, са го правили много внимателно и интелигентно. Е, те са професионалисти и знаят какво им е необходимо за разследването. Е, идентифицирали са е, какво от останките искат да, да изземат. Информацията е, че всъщност сега вече те разполагат с всички елементи от останките, които са им необходими. Затова сега вече трябва да ги оставим да продължат с разследването. А що се отнася до споделянето на информация за това, дали, за безопасността на полетите, които минават през тази територия по време на, на военните действия там, Е, мога да кажа две неща. Първо, Независимо колко тежка е тази катастрофа, ние се опитваме да извадим съответни полуки от нея. И през целия ноември в ИКАО се провеждаше дискусия за правилата и процедурите, свързани с оповестяване на подобна информация. Зададе се и въпрос защо малайзийската авиокомпания не е била информирана. Мисля, че в момента положението е следното когато се има идентифициран риск, информацията се оповестява в публичното пространство и съответната въздухоплавателна компания трябва да се възползва от нея и да вземе съответните решения. А що се отнася до това на въздухоплавателните компании да се предоставя данни от разузнавателна информация, е, мисля, че ще ме извините, че не мога да ви отговоря. Аз не съм компетентен да коментирам е, кои данни от поверително естество могат да се предоставят на въздухоплавателни компании. Тоест, това, което попитахте, защо Бундестага има достъп до е, изображения от сателит и други е, разузнавателни данни, е, моето правителство е наясно с публикациите в медиите, които се появиха по този въпрос и всичко, което мога да кажа е, че част от наказателното разследване ще се се съсредоточава и върху е, получаването на цялата налична е, информация, включително и е, тези сателитни изображения, за които споменава пресата. Т.е. ще се опитаме да имаме на разположение всякакъв материал, който ни дава възможност да извършваме разследването. Колко дълго ще продължи това разследване? Споменах, че комисията по разследването вероятно ще работи до средата на 2015 година. Една година разследване на една толкова сложна катастрофа не е чак толкова дълго време. И в такъв смисъл се надявам да не ме държите мен отговорен за срока, в който ще се случи това разследване. Като се има предвид колко сложно е разследването, както казах, то ще отнеме време. Не мога да кажа конкретно колко. Ако трябва да дам някакъв срок, бих казал, че сигурно ще продължи и до 2016. Просто нещата са много сложни и две годишен период за наказателно разследване не бих казал, че е твърде много. Надявам се, че отговорих на въпросите, господин председател. Yeah, no Благодаря, не виждам повече въпроси от залата с... Да? А, не, има възможност за въпроси явно. Следващия въпрос е от господин Дроба. Възнамерявате ли да публикувате нови данни, е, които да изяснят е, въпроса за отговорността? Знаете, има различни конспиративни теории, особено за отговорност на украинската страна и това в нейно щърп. Е, така че, ако имате възможност да опровергаете подобни обвинения, като неоснователни, готови ли сте да публикувате съответните данни? Благодаря, господин председател. Господин посланник, позволете ми най-напред още веднъж да изразя съболезнованията си на целия холандски народ по повод на, на тази трагедия с полета НХ-17. Аз съм от Полша и мога да ви уверя, че че у нас е жив споменът за катастрофата край Смоленски и, и не можем да, да не съчувстваме на вашата трагедия. Но бих искала да изразя високата си оценка на холандското правителство най-напред заради договореността постигната фактически веднага след катастрофата с украинската страна за идентификация на жертвите на холандска територия. Нещо, което е изключително важно, е, за да може процесът да, да бъде проведен е, максимално надежно. В Польша трябва да ви кажа, е, все още страдаме от отрицателните последици от това, че оставихме идентификацията на телата на руснаците по повод на катастрофата е, край Смоленск. И на второ място да ви поздравя за да, е, това, че техническият екип е международен, което е наистина изключително важно за независимост на оценката на на техническото разследване, което може да отнеме време, разбира се, е, докато бъдат е, формулирани окончателните изводи, но но предвид е, ужасният опит на Полша в такива случаи аз съм удовлетворена най-малко от това, че сте се постарали да канализирате разследването в, в правилното русло. Благодаря. Благодаря, господин председател. Господин посланник, вие отговорихте на много от въпросите, но не и на въпроса за споразумението между Австралия, Холандия, е, Белгия, е, Украина и Великобритания за непубликуване на информация, включително правото на вето на страните и защо Малайзия не е включена в това споразумение. Благодаря, господин председател. Господин посланник, дълбоките ми съболезнования бих искал да изразя от името на цялата парламентарна делегация на Европейския парламент за връзки с Украина. Но, което бих искал да чуя от вас е една оценка най-общо на сътрудничеството с украинските власти имайки предвид, че останките е, от самолета по-настоящем са в е, част от е, Украина, от страната, до която Киев няма достъп. И как виждате във времето, кога ще бъде постигната окончателна оценка и окончателна яснота по отношение на конкретно случилото се, вие разбираемо, вероятно бяхте доста уклончив в това отношение, специално, що се отнася до причините за катастрофата. Е! Благодаря, господин председател. Що се отнася до конспиративните теории и е, е, от, отхвърляне на, на всякакви неоснователни твърдения, мога просто да кажа, това, е, което вече казах. Трябва да изчакаме е, окончателния доклад е, от разследването, както по безопасността на въздухоплаването, така и по наказателната отговорност. И все така до тогава ще се въздържам от всякакви изявления за отговорност или неотговорност. за да може да, да, за да се гарантира независимостта на наследствието, е, да бъде предпазено то от всякакво вмешателство и натиск. И на второ място, ако ми позволите, просто да благодаря е, за любезните думи, за високата оценка, за нашите усилия, за е, привличането на международни партньори, в разследването. Е, ние си даваме сметка, че Чикагската конвенция е недвусмислена, що се отнася до е, по това кой е най-вече е, овластен в такива случаи. Но предвид конкретните обстоятелства по случая от полза за всички ни, мисля, е това, че успяхме да се споразумеем с много страни за хода на разследването и позволете ми следователно да отправя от своя страна е, благодарност към е, украинските власти за тяхното съдействие, както и към другите ни е, международни партньори. Извинявам се на госпожа Хаке за това, че не отговорих на по-рано зададени от нея въпрос. Отговорът е такъв. Няма вето, но повече не мога да, да коментирам. А защо Малайзия не членува в съвместния следствен екип? Мога да кажа, че сме в добри отношения, поддържаме добър контакт с Малайзия. Малайзия заяви желанието си да участва и, и съдейства в, в, в пълен размер. Сега, дали да бъде пълноправен член на екипа, е въпрос на разговори и договорености между съответните заинтересовани страни. Казвате, че уклончиво съм коментирал а, причините и, и а, евентуално датата на публикуване на окончателните резултати. Така е, прави сте, уклончив съм и такъв и такъв и ще бъда, защото не мога да предскажа кога е, съветът по безопасност на въздухоплаването и смесения следствен екип ще са готови с окончателния си доклад. Ние не ги <coughs> подлагаме на какъвто и да било натиск. Това са хора, професионалисти и те много добре разбират, че международната общност желая час по-скоро, международната общност и близките на, на жертвите, час по-скоро да се публикуват резултатите но без това да бъде за сметка на едно щателно, убедително разследване, чието изводи са ясни и, и общо приемливи. Благодаря. Благодаря ви и аз, господин посланник, за предоставената ни информация. недопустим наистина е такъв един въпросният инцидент и, и, и ние сме е, с вас, е, уверявам ви, насърчавайки ви да, да упорствате за изясняване на, на причините. Е, с каквото можем сме готови да помогнем и с надеждата това никога повече да не се случва. Колеги, закривам заседанието за днес. Имаме малък прием, доколкото разбирам. Да, е, ще се, ще се видим още за малко с някой от вас. Е, е, а на другите казвам довиждане до 9 часа сутринта утре. Продължава нашето заседание. Благодаря. Да.